Уважаеми дами и господа, откривам заседанието. Имате ли възражения или коментари по дневния ред? Госпожо Луначек, преди да започнем Искам да ви кажа, забравих в пленарната зала моята карта, така че моля ви, моля ви, бройте моя глас. 8 часа сутринта е все пак, имайте разбиране. Може да си вземете картата от пленарната зала и пак ще се върнете на време за гласуването. But then we will count it if it's the right direction но ще го, глас... ще проим гласа ви, ако гласувате правилно. Зная и за друг колега, който си е забравил картата, а аз съм си е забравил в пленарната зала. have my people brought it now? Yeah. So, We have Laila and Arif Yunis here today and yesterday in Strasbourg. Знаете, комисията работи по АФЕТ комисията работи тези дни за номинациите за наградата Сахаров. Particularly Надяваме се да може да помогнем на много колеги. Шарите, доктор Вит от болницата Шарите е спасявал животи. Тези хора живеят в Холандия. Там са получили убежище от, от холандските власти. Това е беше възможно благодарение на много дълги преговори. След след е, обслужване в Берлин, медицинско обслужване в Берлин, е, те минаха за Холандия. Те ще бъдат тук през, в 9.35. След нашата сесия те ще могат да обяснат своята позиция. И така. Искам да благодаря на... Нека завърша изречението си. Искам да благодаря на, господи... на господин Жирар, който много работи по този случай. Това е много рядко някой да работи по този начин. Нямаше да стигнем до тук, ако той не беше. Мисис Госпожо Луначек, да. Искам да ви благодаря и на вас за това, че Лена Юнус и и другият и спътник можаха да бъдат освободени от затвора. Преминаваме към гласуването. Знаете за какво гласуваме. Това е доклада на господин Волски. Имате ли като докладчик да кажете нещо? господин Болски, преди да гласуваме. Господин Болски, аз бих искал всички да подкрепят с ентусиазъм този доклад, защото Украина го заслужава. Имате предвид измененията, добре. И така, изменение 1 и 2. Кой е против? Въздържали се? Отхвърляме. Кой подкрепя становището като такова? Гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Не извинявайте, гласувайте сега. Край на гласуването. 42 за, на 3, на 6 въздържали се. 42 са за. И сега, трети страни, чието граждани трябва да притежават виза, отново господин Волски. Не, извинявайте, това е господин Мамекинс. Неговия доклад, доклада за Грузия. Кой е за едно и две изменения, кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. Електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 5 против, 3 ма въздържали се. Поздравление! Сега преминаваме към доклада за Косово. Господин Епидеус и господин Шафауър получават тук подкрепата. Кой, кой подкрепа техните изменения? Кой против? Въздържали се? Отхвърлено. Гласувайте, моля, целият текст. Край на гласуването. 38 за 7 против 6 въздържали се. Поздравление, госпожо Луначек, за доклада. Госпожа Луначек, благодаря за подкрепата. Исках думата, защото, както знаете, Либе и Тана Няфайон като докладчик помоли да отложим гласуването от следващата седмица за септември. И аз се радвам, че Комисията по външни работи направи първата стъпка по доклада за Косово. Косово е единствената страна на Западните Балкани, е, чието граждани не могат да пътуват свободно, но това е послание за политиците в Косово, защото още две неща трябва да бъдат направени в Косово, за да може в парламента Либе и в пленарна зала могат да се гласуват, може да се гласува доклада за, а именно границата между Косово и Черна гора трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание в Косово. Това трябва да се случи колкото се може по-бързо. Освен това, косовското правителство трябва да вземе бързо решение за стратегията за борба с организирана престъпност. Това, което ние направихме днес, е ясен сигнал за отварянето на вратата към безвизово пътуване на косовските граждани. В същото време обаче Косово трябва да свършат своята работа, така че наистина този доклад да стане реалност и косовските, косов, косовските граждани да могат да пътуват свободно. Благодаря. Точка 6. Стратегия на Европейския съюз по отношение на Иран след ядреното споразумение. Госпожа Шак. Не, извинявайте. Господин Хауит. Господин Шак е отговорен за Инта по този въпрос. С господин Хауит. Добро утро. Това е един от е, най-интересните доклади, по които работех и зная, че депутатите и другите колеги са много ангажирани с Иран. Има няколко колеги посетиха Техеран по желание на госпожа Мокерине. Ние имахме нашата своя роля е, в е, създаване на доверие между заинтересованите страни и сега ние като парламент се опитваме да играем роля в създаването на по-добри е, отношения с Иран. Аз работих много в тясно сътрудничество с вас, с госпожа Спра и с госпожа Могерини и групата за Иран. Опитахме се да развием тази инициатива в рамките на последните седмици. Аз ще се върна в Иран тази седмица и се надявам този доклад да подкрепи напредъка, който постигнахме до момента. и да допринесе за успеха през следващия период. Разбирам, че има някои критики по отношение на Иран в парламента и аз уважавам тези становища. Това е много честен доклад. Аз се опитах да намеря една балансирана позиция, една конструктивна позиция. разбирам мотивите на всички политически групи. Първият дял определя начина на отношенията, които ние искаме и процеса, който искаме по отношение на Иран. Искам да помоля колегите да, про, про, да прочетат този, тази част много внимателно. След дълъг период на изолация ще има явно и дълъг период на съставане на доверие, на трудна дипломация от двете страни и в голяма степен се изисква взаимно доверие. Трябва да разберем къде имаме общи интереси, не бива да ги отричаме, но същото време трябва да разберем къде има и разлики и трябва да може да вербализираме тези разлики, така че да не се блокира напредъка и в същото време да уважим всички позиции от наша страна. За това аз използвам формулировки като стъпка по стъпка, напредък в някои политически области и в същото време говоря за това, че трябва да уважим разликите, където там съществуват. Надявам се в тази комисия да има подкрепа за този доклад, и по принципи в парламента. Докладът казва, че трябва да подкрепим изграждането на инфраструктурата, което се подкрепи от външната служба. Има предстои откриване на делегация в Техеран на Европейския съюз. Ние одобрихме е, тази инициатива. Докладът подкрепя откриването на делегацията. Също така подкрепяме и парламентарното сътрудничество между Иран и Европейския съюз. Председателят на делегацията към, на Техеран направи предложение да започнем диалог за борба срещу тероризма. Имаме общ интерес тук, така че би било добре и за двете страни да анализираме нашия подход, нашите подходи, така че това е една от стъпките напред за разширяване на парламентарните отношения. А, също така засягам и въпроса за човешките права. Аз съм бивш координатор по въпросите за човешките права на моята политическа група и никой не може да предположи, че аз не се застъпвам активно за човешките права. Винаги съм го правил, но а, аз не искам да напиша, да направя доклад, в който този въпрос не се осветлява и не отразява нашата позиция за човешките права. Затова с е, иранските партньори аз много говорих е, по този въпрос и говорих за това как може ситуацията с човешките права в Иран може да се подобри. И със скромност мога да кажа, че правя определени предложения, за които ще ви помоля, които ще ви помоля да прочетете внимателно. Има въпроси, по които може да се отбележи напредък. Е, даже има вече започнат диалог по човешките права в рамките на политическия диалог. Говорим за мораториум на е, екзекуциите на малолентни. говорихме за смъртното наказание. Иран каза, че ще спазва международните си задължения. Мисля, че това е реалистична възможност за напредък. И на второ място се съсредоточавам върху факта, че 80% на екзекуциите в Иран са поради злопотреба с наркотици. Аз говорих с агенцията по наркотиците в Иран те разбират, че тяхната политика не работи, те разбират, че имат отговорност, те искат нашето сътрудничество. Има проекто закон, който цели намаляването на екзекуциите в, е, по, по, това, по тези обвинения и мисля, че тук може да си сътрудничим с Иран. Може внимателно да подкрепим инициативата в Иран за смъртното наказание – заради употреба на наркотици. И смятам, че двете тези, тези две области са конструктивни области, в които наистина може да отбележим напредък и може да дадем подкрепа. По отношение на економиката имаме становище от ИТРЕ, В доклада се казва, че подкрепяме началото на процеса за, за, за членство на Иран в СТО. Това е една много дълга и, дълъг и, и, и труден процес, който включва серия от стъпки, но всички междинни стъпки са свързани с създаване на пазар, създаване на прозрачност, на доверие за инвестициите. И това е всичко в, от интерес на Европейския съюз. Затова смятам, че е, с това целополагане ще може да създадем допълнително доверие между Иран и Европейския съюз. Освен това, говоря и за банковите санкции от страна на е, щатите. 15 държави членки, повечето от представителите в тази зала, са изпратили делегации за подписването на, на, на, на споразумението, свързано с е, ядрената програма на Иран. Въпреки това, има санкции от щатите. Джон Кери и госпожа Могерини полагат усилия за преодоляване на тези санкции и накрая економическите въпроси. Съсредоточавам се по-скоро върху качеството, а не количеството на инвестициите. Има интерес, интересна инициатива, която предстои след е, втигането на санкциите. Е, предлагам да я подкрепим. На следващо място сътрудничеството в различни области. Няма да повтарям всички тези области, но по принцип тук не става дума в доклада за отразяване на ядреното споразумение. Вашингтон не подкрепя е, ядреното споразумение изцяло. Смятам обаче, че в Европейския парламент има една такава позиция на мълцинството. Това е в крайна сметка в отговорността на госпожа Могерини. Това, с което аз се занимавам, е областта на енергията, енергетиката, възобновяемите енергийни източници, управлението на бешенските потоци, технологиите, образованието, връзките между хората, междуличностните връзки и взаимните ползи за обикновените хора от двете страни, както в Европейския съюз, така и в Иран. Всички тези елементи са отразени в преговорите между двете страни на високо равнище. И последната част на доклада се съсредоточава върху регионалната роля – аз съм на едно мнение с господин Брок тук. Не скривам факта, че основното ми желание е да работим с Иран конструктивно. Това би било много положително за преодоляване на конфликтите в Йемен, Либия и Сирия, въобще в целия регион, включително и в Ливан. Не може да кажем, че това са задочни войни, които се случват в региона и само чрез Иран може да решим проблемите. Това не е така, но смятам, че работейки с Иран имаме възможност да отбележим напредък по отношение на регионалните конфликти. Аз Аз съм за Палестина, за Израел. Аз по принцип подкрепям решението за две държави. И много внимателно казвам, че мирът и сигурността на всички страни, и аз казвам без изключение в Близкия изток, е много важен въпрос, защото ето и в Иран има еврейска общност и тази еврейска общност също трябва да бъде, да се чувства сигурна. Не би докладът и формулировките, които съм подбрал по този повод, са много внимателно подбрани. Ще предложа няколко изменения, но смятам, че те няма да са противоречиви и ще се постарая всички елементи, които са чувствителни, да бъдат обсъдени предварително. Естествено, много внимателно ще чуя вашите мнения сега. Зная, че има различни становища, но ще се постарая да работя конструктивно с всички политически групи. И ще работя също така в интерес на постигане на, на, на създаване на един добър доклад за Иран. Благодаря. Благодаря. Иран може да се превърне в доста сериозен съюзник, слушайки ви. Оставам с това впечатление. Господин Преда. Благодаря ви много, господин председателю. Искам да благодаря на колегата Хауит за направената презентация и за проявения интерес по този въпрос. Разбира се, въпроса за нашата стратегия спрямо Иран след подписаното споразумение е важна по економически и търговски съображения, които бяха споменати и от Хауит. Геополитическите мотиви трябва също да бъдат отчитани, да имаме по-силен ангажимент с тази страна. Аз лично считам, че трябва да бъдем все пак малко по-разумни и не да следваме толкова а, разпалените а, думи на а, докладчика. Все пак а, трябва да се изискват и спазване на човешките права. Ние сме отправили такова искане вече от една година но забелязваме, че ситуацията се влушава. През 2015 година е, са, екзекуциите са били най-много в сравнение с последните 25 години. Е, има доста нарушения на правата на човека, на религиозните мълценства. Аз е, Бях е, преди координатор по въпроса на правата на човека и това е гледната ми точка. Не съм съгласен с това, което е казано в петия параграф, тъй като не става само за разлики в е, мнението, защото въпросът за смъртното наказание е в е, основата на ценностите, които отстояваме. На следващо място в седми параграф се казва, че когато се договаря споразумение за партньорство и сътрудничество, говори се също и за либерализирането на визите за определени категории лица, но преди това трябва да се изисква спазване на правата на човека. Моето убеждение е, че не трябва да се затваряме очите защото е изключено ядрено споразумение с Иран. Трябва да продължим да настояваме за конкретно подобряване на спазването на основните правила, права и считам, че трябва да има една по-голяма балансираност в доклада, за да се отчетат и тези въпроси, свързани с основните права. Затова ще представя доста изменения в този смисъл. И е добре да се говори не само за Иран, но и за Саудитска Арабия. Социалистите проявяват по-голяма симпатия към иранските шиити и това е проблем. Председателя, трябва да сме по-кратки, защото госпожа Могарини ще дойде скоро, а има около десетина души, които са пожелали да се изкажат. Господин Лиц има думата. Искам да подчертая ситуацията. Благодаря на господин Преде, на Ричард, за въпроса за смъртното наказание. Има хиляди души, които бяха в такова положение в Иран миналата година, затова трябва да обърнем внимание на този въпрос. Има доста иранци в, в Германия, има и медии, които обръщат внимание на този въпрос. Господин Танък. Госпожа Фотига. Благодаря. Искам да поставя два въпроса. Първо, за екзекуциите. И не само за броя на екзекуциите, а динамиката на тези екзекуции при така наречения умерен режим в Иран. Този брой нараства. И това е проблем, и то сериозен проблем от моя гледна точка. На второ място въпроса за регионалната сигурност. И тук е въпросът ми. Според вас, каква е ролята на Иран в подкрепата на Асад? и приноса за разрешаване на сирийската криза. И на следващо място и каква е ролята му в борбата срещу тероризма и отношението му към организации като Хамас и каква е готовността на Иран да се съюзи с нас в борбата срещу тероризма. Благодаря, госпожа Шаки. Благодаря, господин председател. Благодаря ти, Ричард, за работата ти по този въпрос. Ние доста късно реагираме на ядреното споразумение, но по-добре късно, отколкото никога. Аз съм се занимавала с търговските аспекти в Инта, няма да се фокусирам върху този въпрос сега. Европейския парламент трябва да играе своята роля в разработването на една по-широка програма за отношенията с Иран, без да проявяваме наивност. Има разлики между хардлайните и реформаторите в страната, което създава проблеми. Правата на хората трябва да бъдат основното, на което обръщаме вниманието. Да настояваме за свободни, честни избори, за истински частен сектор. Има също и високо ниво на корупция, спонсориране на тероризма, подкрепа за режима на Садат, който продължава да потиска народа си. Ние посетихме Иран три пъти, включително с делегация от тази комисия и бяхме пределно ясни и тогава колко дълбоки са проблемите от една страна и от друга страна колко важно е и необходимо да насочим вниманието си върху човешкия капитал, тъй като там има високо образовано население, което е готово да се отвори към външния свят, но именно те са хората, които плащат цената на липсата на свобода. Има висок брой екзекуции, но трябва също да подчертаем и потискане правата на жените, не спазването на правата на свободно изразяване, свободата на медиите и прочие. Имаме сега възможности за сътрудничество в областта, например, в енергетиката аз виждам и възможности, и сериозни проблеми, на които трябва да обърнем внимание, без да сме наивници, а по-скоро да проявим реализъм. Следващият оратор. Благодаря ви. Споразумението от миналия юли и премахването на санкциите изведе Иран от изолацията, в която беше изпаднал и подчерта конструктивната роля, която страната може да играе в Близкия изток и в международната економика, как може да допринася за растежа. От тази гледна точка, участието на Иран в разрешаването на конфликтите в региона е нещо, което подкрепяме и намираме за много положително. Но има някои фракции в региона използват ситуацията, за да предизвикват конфликт, да предизвикват прояви на религиозна нетолерантност. И добре е, че постигаме сега напредък, провеждайки конструктивен диалог и предприемайки мерки за изграждане на взаимно доверие. Този диалог бихме искали да продължи да имаме едни конструктивни отношения с Иран. Искам да поздравя господин Халит за неговата работа. Докладът му е балансиран, засяга доста от предизвикателствата, свързани с Иран, но искам да подчертая факта, че няма сериозно отбелязване на проблема за правата на човека, правата на жените, правата на малцинствата. Сега парламентът разполага с една по-конструктивна основа, на която да стъпи и ние трябва да изразим становище, без да се намесваме във вътрешните работи на страната, а да настояваме да се гарантират правата и спазването на тези права като се спазват международното право. Аз вярвам, че това е един положителен доклад в вярната посока е и може да бъде подкрепен. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика Хавет. Той, както чухме, осветлява много важни аспекти но естествено от името на моята политическа група ще представя някои изменения. За мен е важно е, е, повишеното ниво на сътрудничеството в областта на екологията и техниката. Тук може да постигне много, може специално да помогне в областта на екологията, например за почистването на езерото Орман. Освен това се интересувам от енергетиката. Енергетиката, според мен, по принцип трябва да се преосмисли в Иран. По отношение на сигурността и на съдебната система, да, тук трябва да, да засегнем някои въпроси, особено свързани с човешките права. Освен това, Иран. Иран претърпява големи трансформации в момента. За първи път Първият път, когато говорихме за човешките права, Иран реагира много остро. В момента обаче може да се говори за това. Така че това е поврат в нашите отношения и този поврат може да го използваме. Според мен може да постигнем много тук, когато, когато говорим за конкретни случаи. Радвам се на, на бъдещото сътрудничество с моите колеги и се надявам да успеем да формулираме един много силен доклад. Е, Благодаря, господин председател. Ще говоря на полски. Ние трябва да гарантираме балансираност в исламския свят, шиитското мълцинство. Трябва да се има предвид Мюсулманския свят може да се обърне срещу Иран и сунитите ще се възползват от всичко това, което ще влуши, влуши положението в Сирия, може да доведе до падането на Асад и хиляди християни алауити ще трябва да напуснат на път за Европа. Ние трябва да настояваме да се спазват правата на младсенствата, включително на шиитите в мусулманския свят. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Хауит. Това е добър доклад, това е добър подход. Той е един поетапен подход, който ще ръководи отношенията ни с Ирак. А, а не се люшкаме между бялото и черното от страна в изолация до страна партен, партньор. Иран не е изолирана страна, той е важен на, страна в региона, но не е и нормален партньор и нормализацията трябва да премине през различни етапи, затова трябва да сме предпазливи. Първото условие а, беше пълното спазване на ядреното споразумение. Госпожа а, Могерини го почерта ясно. Трябва също да внимаваме относно милитаризирането на региона. Мисля, че е посочено в 20 точка и отстъпките от иранска страна в ядрената област не трябва да отслабва строгите изисквания по балистичната програма на Иран, която продължава да се развива и създава проблеми в региона. Трябва също да се внимава по отношение на Сирия. Аз съм за това Иран да е на масата на преговори, тъй като е абсурдно да се говори за Сирия без участието на Иран но иранското участие до сега в международната група все още не е дала своите плодове, особено в хуманитарната област. Работната група е създадена и бихме искали Иран да играе конструктивна роля. Трябва да сме от една страна отворени към Иран, но същевременно и бдителни. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз искам да приветствам приноса на Ричард, работата която той извърши по този доклад. Той е изключително важен доклад, тъй като Иран е важна държава и ние трябва да направим така, че е, да имаме едни здравословни отношения с е, тази страна. Аз проявявам интерес към е, въпроса, каз... повдигнат и от Ричард, целият регион да почувства, че има положително развитие на отношенията. Имам предвид Сирия, Иран, там може да играе положителна роля и ние трябва да развием отношенията ни с страната, така че тази роля да може да бъде а, изпълнена на практика. Има също между особици, между религиозните групи. А, Иран тук също може да играе важна роля за преодоляване на подобни трудности. Е, за да не се допусне ескалация, защото ако това се е, случи, всички ще бъдем изправени пред е, доста големи трудности. Относно правата на човека, аз уважавам изцяло това, което беше направено от Ричард сега и в миналото. Аз приветствам неговия подход – трябва обаче да гарантираме, че този подход ще бъде последователен, да не се окажем в позиция, когато можем да бъдем обвинени в двойни стандарти. Затова трябва да имаме един цялостен подход. Приветстваме сътрудничеството в различни области. Мисля, че именно чрез това сътрудничество ще имаме и по-стабилни отношения. Ще предложим подобни изменения и очакваме до развиването на доклада. Следващият оратор. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за добрия текст за Иран и да изразя благодарността ми към господин Преда за това, че толкова пламенно поддържа правата на човека в региона. Ние сме съгласни, че правата на човека са всеобщи и за това трябва да сме предпазливи в други региони, например Централна Азия, преди да преминем към сключването на споразумение с тях. Ние трябва да имаме постоянна делегация на Европейския съюз в Иран, не може да се преминава към споразумение за сътрудничество, без да имаме постоянно представителство там, поне такова е моето мнение. Следващия председател, следващият оратор. Ние разполагаме с малко време. Докладчикът не трябва да получава толкова време в началото, защото това ограничава времето за останалите оратори. Това е небалансиран доклад и той се отклонява от общата ни външнополитическа линия. Европейския съюз не трябва да е мек относно разделението в Иран и, и това, което се случва там в областта на правата на човека и демокрацията. И този доклад а, изисква от нас а, да имаме такива а, отношения с Иран, а, които да са от полза и за Иран и за Европейския съюз, така поставяйки тежестта върху Европейския съюз да предприеме стъпки. Освен това, не се настоява достатъчно да се спре подръжката за такива групи като Хамас и тези, които са в Сирия. Игнорират се множеството при пренебрегвания на резултатите от изборите. Близо 60% от регистрираните кандидати в последните избори не бяха допуснати до изборите за Меджлиса. Има разлики между Европейския съюз и Иран при прилагането на смъртното наказание. През последните три години 240 е, екзекуции са реализирани, което е повече, отколкото през последните 25 години Иран продължава да екзекутира малолетни лица. Освен това се казва, че Европейския съюз не иска да се намесва в е, политически избор, а търси е, сътрудничество, базирано на международните норми и принципи. През март обаче 2015 Ахмед Шахи, специалният е, докладчик на ООН за Иран, каза, че цялостната ситуация в страната се е влушила по отношение на правата на човека в тази страна. На пето място докладът е, подкрепя стремежа на Иран за присъединяване към СТО, но не споменава нищо за контролът, който е, военните и революционната гвардия имат върху индустрията в Иран. Освен това се призовава в доклада Европейския съюз да продави добра воля към страна и режим, който е спонсорирал терористични организации, призовавал е за разрушаването на Израел и през последните 35 години потиска собствения си и народ. Не бива ли изискванията ни са да бъдат по-скоро друга посока? Следващият оратор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 Правят се публични екзекуции на кранове, строителни кранове и така екзекуцията може да се вижда отдалеч. Искам ясно да кажа на докладчика, че доклада му е небалансиран. Ще направя изменения, за да върна баланса в него. Трябва да кажем, че Иран наистина може да бъде стабилизиращ фактор в региона. До 13 часа на 14 имаме възможност за изменения, така че правозащитниците могат да реагират. Ja, äh, vielen Dank э, an Richard Howard für den, für den Entwurf. Благодаря на Ричард Хауайт за проекта. Правилно е да изброим възможностите за сътрудничество с Иран. И Ричард, тук си напълно прав. Подкрепям също идеята за европейска делегация. Там това е записано в трети параграф. Когато колегите говорят за общия баланс на доклада, обаче смятам, че са прави. Преди доста време и аз изготвих един такъв доклад и положението тогава беше много сходно. Имаше президент тогава, който беше реформистски настроен, Маджлиса също бе настроен прореформистски, дори още повече от настоящия парламент. И като че ли страната се отваряше. Знаем обаче какво последва. 2004 година реформистските кандидати вече нямаха възможност да се кандидатират. Имаше много гладни стачки в резултат от това. Може да се върне времето назад. И в Иран има една ясна структура. Има президент, има маджлис, е, има институции, но има и паралелна неофициална, неформална структура на обществото, т.е. хора, които имат много сила, като бунядите, религиозните фундации, които са над 120. Те управляват економиката и те са онези, които управляват обществото и дърпат конците. И не мисля, че това отговаря на стандартите на СТО. Това трябва да бъде обсъдено с Иран и трябва да се спомене в доклада ви. Благодаря. Съгласен съм с колегите Преда и Шаке, както и с някои други. Благодаря на Ричард за добрата воля, ясен е неговия опит и желанието му да подобри отношенията. Сега обаче мисля, че трябва да не се разгорещяваме, нито да привързваме. Колегата Данжан даде една дефиниция, каза, че Иран не е нормален партньор и мисля, че това е ключът към нашия подход. Режимът не се е сменил. Това е факт. Този факт бе ясно констатиран. Държавният департамент в своя доклад за глобалния тероризъм е, спомена Иран като един от основните спонсори на тероризма. Смятам, че основният подход трябва да бъде следният. Иран трябва да изпълни е, ядрения договор, който подписа и това трябва да бъде условие за нормални отношения с тях и за изграждане на доверие. Това, което прави Иран в момента, не е нещо, което вдъхва доверие. Сега за смъртното наказание. Пети параграф бе споменат. Днес заклеймяваме Бахрейн за това, че въвежда смъртно наказание. Ако искаме пример за двойни стандарти от Европейския съюз, просто можем да прочетем пети параграф. Тук показваме, че има разлики в подхода ни в сравнение с този с Иран. Това е пропаганда от страда на един тоталитарен режим. Економическите отношения могат да се нормализират само когато се спазят препоръките, които се дадаха от специализираната група. Ще има изменения и се надявам да продължим с своето добро сътрудничество с докладчика. Äh, e Като представител на НП, аз съм докладчик в Сянка Ние трябва да направим от наша страна всичко възможно за спазване на споразумението. От наша страна и от тяхна страна. Не бива да има смущаващи фактори. Това означава, че трябва да се установи доверие, трябва да предприемем мерки за това, освен това трябва да има контроли. В същото време, важно е, както бе споменато, да предприемем мерки за сигурността в Ирак, в Сирия и мерки за преустановяване на задочните война, войни. Всички войни в Близкия и Далечния изток, всички миграционни потоци – всички тези проблеми могат да бъдат е, решени чрез конструктивната роля на Иран. А това въжи също така и за Саудитска Арабия и за другите страни, които са от противната страна. Ако нещата не се не, ако нещата не проработят, е, за нас това ще има много пагубни последствия. Като погледна цялата дискусия за Иран, като погледна вашите нагласи и становища, имам чувството, че там, че не бива да прибързваме, трябва да покажем отвореност, конструктивност, но също така да запазим и достоинството си. В противен случай няма да бъдем прияти на сериозно, няма да бъдем разбрани правилно. Виждам, че германският министр на економиката и други, три дена след подписването на споразумението, хукна към Иран и бе последвани от други. Не зная дали действаме правилно в този случай, действайки така. Господин Галер и други колеги казаха и правилно отбелязаха, че това е разделена част, разделена, извинявайте, страна. Религиозната част от страната е упорита както винаги. Чрез президент Руани, неговият избор и други хора. се демонстрира обаче и отвореност. Тоест, това е сигнал за желание за сътрудничество. Ако няма това сътрудничество, хората ще загубят младите хора, добре образованите хора, които можеха, могат да допренесат за стабилизацията. Така че тук виждаме шанс. И това е също шанс да не се работи по атомна бомба в Иран. Но ако споразумението не се спазва, санкциите могат да бъдат въведени отново. Ако нямаше тази възможност, мисля, че нещата могат да се променят много, ля... и много бързо. Затова този инструмент трябва да се има предвид и в същото време да поддържаме стъпка след стъпка движението към намиране на решение. Ние искаме един положително структуриран регион. Парламентът отразява желанието на хората за реформи. В Техеран си спомням как гласуваха хората. Това беше много окоръжаващо. Обаче е, не всеки може да бъде кандидат и това е теократската страна на системата. Дали много хора не биват допускани като кандидати. Кандидатите се преценяват предварително дали отговарят на критериите на системата и това са плюсовете и минусите, за които говорих. А... Аз съм съгласен с Ричард, трябва да поддържаме връзки с техния парламент. Когато бяхме там, се споразумяхме иранците да ни посещават. Имаше покана и сега тази покана би трябвало да подновим да подновим поканата си за Брюксел или Страсбург. Ние не може да ги посещаваме само. От наша страна трябва да има размяна на визити, така че сега те са наред. Господин докладчик, имате думата. Also, Herr Jurek hatte sich noch gemeldet. Господин Юрик има думата. Е, наша дискусия. Благодаря. Нашия дебет прекалено много се занима с смъртното наказание. Този доклад трябва да се съсредоточи върху легитимните искания за повече сигурност от страна на Израел. Изключително важно е Иран да не е източник на антисемитска пропаганда. Всички становища, свързани с сигурността в региона, трябва да гарантират добросъвестното отношение от страна на Иран. Това не трябва да се казва с някакви намеци. Това трябва да се каже ясно. Няма нужда да мълчим по тази тема. И по много други въпроси, включително експансионизма на Даеш Иран, може да балансира ситуацията. Така или иначе възникват много проблеми. Наши приятели биха били в опасност и се надявам да можем да предотвратим възникването на тези проблеми и нещата трябва да бъдат наричани с истинската им имена. За смъртното наказание законодателството трябва да се спазва. Не забравяйте обаче, че в САЩ също има смъртно наказание и не ги критикуваме, нали? По същия начин. Следователно, нека да говорим за нещата, които заплашват човешкия живот. Това означава отношението на Иран към Израел и ролята на Хизбола. Не трябва да говорим по вторични въпроси и още нещо. За съжаление, ролята на Иран в сирийския конфликт се разрасна, но за това допринесохме ние. Затова и конфликтът толкова продължи. Благодаря. Благодаря по последния въпрос. Мисля, че съвсем ясно казах по отношение на Израел какво мисля, така че няма да говоря по тази тема. Върховният представител е тук така че ще говоря много бързо. Първо на господин Преда. Да, знам, че има такава критика към нашата група и затова много внимателно съм подбрал думите. Е, ако погледнете, там говоря за легитимните е, интереси за сигурност, за нова структура за сигурност в региона, където интересите на Иран и на GCC са спазени. Тази регионална структура ще бъде начин да се борим с конфликтите в региона. Съгласен съм и с господин Кан. Трябва да работим по деескалацията между Риад и Техеран. Всички разбираме последствията от сектарианското отношение ви мисля, че текстът е в този дух. Прочетете пак текста. Той не е насочен срещу Саудитска Арабия, нито пък е насочен срещу Иран. Той е за мир и за напредък. Моля, погледнете отново текста. Госпожа Фотика, не мога да ви отговарям подробно за ролята на Иран в другите конфликти, за тъй като нямаме време. Но не са прости нещата. Това не е някой в Техран, който седи и нарежда. В Йемен не знае какво влияние имат. В Ливан пък може да има голям принос е, към мирния процес. Разбира се, че по отношение на Сирия могат да играят голяма роля, борбата с Даеш също. В различните региони има различни влияния госпожа Шаки, която се интересува много от проблема за закъснението. Имаха избори, всички говориха за качеството на тези избори. Okay, I, um, I like Обичам да гледам хората в очите, когато им говоря. Може би съм старомоден. Сега, забавиха се нещата заради самата дата на изборите, затова има закъснение но ние не пренаписваме ядреното споразумение, просто една стратегия в отношенията ни с Иран. Имахме резолюция, когато госпожа Могерини дойде и говори пред парламента за ядреното споразумение, така че аз пиша един дългосрочен доклад заради дългосрочната криза. Някои ще кажат реформисти срещу хардлайнери. Има и прагматисти, между другото. Така значи че и те трябва да бъдат включени. Много от идеите са чудесни. Благодаря особено тези на Букнер. Моя приятел Сарио Волски казва, че това е мираж. Аз не мисля, че е мираж. Мисля, че е възможност. Господин Гало е прав, трябва да бъдем реалисти, но това е една възможност. И приключвам тук. Моят приятел мистер Килън каза, че трябва да има условия. Аз не съм съгласен. И се надявам в съответните политически групи да се проведат такива дебати. Ще погледнем измененията на доклада и ще запазим общия тон и неговия баланс. Благодаря. The... На 14 юли имаме крайен срок за изменения. Сега точка 7 Имаме възможността днес да обменим мнение по повод на 20-та годишнина на договора за всеотхватна забрана на ядрените опити. Мисля, че това е много важна дата, е, защото самият факт, самият договор е много важен. 164 държави са ратифицирали този договор – В 85 страни има инспекции и трябва да признаем, че Северна Корея продължава тестовете. Този договор, въпреки толкова многото подписи, има слабости и вижда се, че много държави не се придържат към него и това виждаме не само при провежданите тестове, но виждаме но това го виждаме и в трудната ситуация, като тази с Иран. Фредерика, е благодаря за споразумението. Надяваме се то да бъде спазвано. Всички искаме да няма разпространение на атомните оръжия. Това е много важна задача. И така, е, това е добър повод за да говорим по този въпрос и за да се активизираме политически отново в тази област. Радвам се, че заместник председателя на комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика е дошла при нас. Благодаря на вас и на вашия екип. Благодаря и на Насина Зерва, изпълнителен секретар на Организацията на договора за всеобхватна забрана. Благодаря за вашето присъствие. Сега давам думата на госпожа Могерин и след това на господин Сербо. Фредерик, имаш думата. Uh, uh, Благодаря. Е, трябва да кажа, много съм радостна, че съм тук пред вас е, с господин Зербо. Преди една седмица във Виена отпразнувахме 20-та годишнина на договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и се надяваме в следващите 20 години да са също толкова успешни и договорът да работи така както до сега. Искам да благодаря, господин председател, за организиране на това заседание. Много е важно това заседание да протече в АФЕД, защото ролята на парламента е много важна. Ще се спре на това след малко по-подробно. Така че наистина важно е да имаме това разискване днес с вас. Благодаря и на моя приятел Месина за неговото присъствие. Той работи през тези години по изпълнение на договора за забрана на ядрените опити с голям ангажимент и ентусиазъм и трябва да кажа, много добре си сътрудничахме преди да поема този пост, настоящия си пост, аз знаех за това, че организацията на договора за събрана на ядрените опити беше много влиятелна. И така договорът има голямо значение. Вие споменахте, че нещата се развиват и те се развиват положително. През тези 20 години постигнахме съгласие на международната сцена, постигнахме общи критерии за нашите действия. Договорът и организацията е една истинска организация с глобално мониторингово присъствие, нещо, което нито една страна може да направи. Тоест, е, организацията събира и анализира данни от целия свят. Тя разполага с една система, която е дълбоко впечатляваща. 85% от цялата мрежа на наблюдение е почти завършена и процесът е почти завършен. И тук трябва отново да кажа, че господин Зербо и неговия екип работят много ефективно. Искам да подчертая и важността на техническото сътрудничество. Различни експерти от различни страни, като Иран, Русия, Израел, Штатите, работят заедно по тази обща инициатива. Всяка държава членка има полза от това, чрез участие в техническо сътрудничество, чрез създаване на допълнителни капацитети. Европейският съюз играе основна роля в тази работа. Европейският съюз е и ще бъде ключовият ключовият стълб, ключовият стожер в тази работа всички държави членки са ратифицирали договора и страните от приложение 2, които не са ратифицирали договора, към тях координирано отправяме нашите усилия. И освен това даваме средства в размер на 18,5 милиона евро. Даваме ги тези средства за работата на организацията. Е, говорих за държавите от приложение 2. Както знаете, тези държави трябва да ратифицират договор, за да може той да стане универсален и да влезе в сила. Работим особено с тези страни по координиран начин, заедно с други партньори и се занимаваме с регионални въпроси, въпроси, които вие разускахте тъкмо преди малко. Съсредоточаваме се върху сигурността и гражданския аспект на договора. Подчертаваме също така факта, че договорът е важен и за нашите американски приятели. Е, искам да подчертая работата на парламента за сътрудничеството с страните от приложение 2. Аз съм работила в националния парламент и зная, че работата с националните парламенти тук е много важна, защото в крайна сметка ратификацията в ратификацията от страна на демократичните страни е работа на парламента. Затова е много важно да работим с националните парламенти и с междупарламентарни форуми. Така може да създадем основата за бъдещ консенсус. Ясно е, че Европейският парламент може да определи най-добрия начин, по който да си сътрудничи с националните парламенти, може да предприеме жанра на резолюцията или пък да организира парламентарни заседания, координирайки и поощрявайки отделни депутати да се свързват и да работят с някои от националните парламенти, особено на държавите, включени в приложение 2. Договорът, естествено организацията по договора, ще подкрепи с удоволствие тази работа. Ние имаме средствата, ние имаме доверието и имаме имаме желанието да се свържим с всички заинтересовани страни. Освен това, нека спомена, че капацитетът за работа с неправителствени организации и гражданското общество с депутати – Тази работа представлява много важен инструмент за нашата работа. И на последно място регионалното измерение. Интересно от геополитическа гледна точка, интересно е, че симултанната ратификация от страна на някои страни може да даде много добра основа за развитие в ключови региони и мисля тук за Индия и Пакистан, което би било много силен сигнал отвъд забраната на атомни тестове или пък е, Египет и Израел, което би укрепило доверието в сигурността на региона и би дало основата за създадане на една зона без атомни опити. И това е нещо, което всички ние бихме подкрепили в Близкия изток. Но така или иначе това е цял сикъл, но не може да кажем кое е по-важното или къде да започнем. Може да започнем с стъпки, може да започнем с симултанни ратификации. Независимо обаче от къде започнем, убедена съм, че е, с която и инициатива да започнем, всички ще спечелим. Ще спра до тук и ще дам думата на моя приятел Лесина да продължи с по-подробно с по-подробно обясне, обяснение на работата. Смятам, че това е една истинска възможност за празнуване на тази 20 годишнина. И така давам думата на моя приятел. Благодаря. В началото на, на септември ще имаме среща с националните парламенти и можем да поставим този въпрос по един или друг начин и на тази среща, за да го обсъдим заедно. Доктор Зарбо, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожа Могерини, благодаря ви много. Уважаеми парламентаристи, благодаря ви, че ни поканихте, за да ви запознаем с договор за обхватна забрана на ядрените опити Взял Ние като парламентаристи Именно се срещнахме преди три е, години в е, групата на известните личности. Госпожа Могерини доведе този въпрос е, на най-високо равнище. Реалността е, че не много хора говорят за договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, но Европа го прави тъй като Европа е 40% от бюджета на организацията и ние сме разработили система за международен мониторинг и вървим към финализиране на ратификациите благодарение на бюджета и на подкрепата, която получаваме от Европейския съюз. Затова е наша отговорност да ви запознаваме с това, какво сме постигнали с вашата финансова подкрепа, с вашата политическа подкрепа и как заедно с вашите лидери ние можем да постигнем нещо голямо за международния мир и стабилност. Бях много радостен, че дойдох по-рано, за да чуя разискванията ви за Иран. Беше интересно да чуя за вашия подход към Иран и какви са намеренията ви за по-нататък. Госпожа Могарини беше силен застъпник за това как взял да се включи в сделката с Иран. Имаше една пропусната възможност. Аз казвам, че това е с пропусната възможност. Вярно е, че аз съм е, изпълнителен директор на организацията по договора и съм малко пристрастен, но мисля, че за да се изгради доверие, иранците би трябвало да помислят е, за ратифицирането на този договор. Създелката е, с Иран а, сега се питаме защо Иран все още не ратифицира договора, след като страната е проявила добра воля. Аз се срещнах е, с е, външния министр. Той е много приятен човек. Говорихме за поетапен подход е, по този въпрос. При прилагането на споразумението с Иран, Европейския съюз има възможност, както и вие, уважаеми депутати, бавно да включите и концепцията за включване на взял в целия пакет. И за завръщането на Иран на международните форуми. Говорите за Сирия. Тя също беше пропусната възможност. Не е необходимо, вярно, Сирия да ратифицира споразумението, за да влезе това в договор, но що се отнася до мерките за изграждане на доверие в региона, това е важно. и мисля, че когато се ратифицираше договора за забрана на химическите оръжия, можеше да се ратифицира и споразумението и договора за всеобхватна забрана на ядрените опити от страна на Сирия. Госпожа Могарини пое лидерска роля. Тя се обърна особено към САЩ. Президент Обама ясно заяви, че е било намерението му през 2009 година взяло да бъде ратифицирано от Сената, но не е получил нужното мнозинство. Президента иска нещо, но няма достатъчно мнозинство в парламента, за да го постигне. Така действа демокрацията, затова се намираме в това положение в момента. Но много може да бъде направено от вас като парламентаристи, както каза и госпожа Могарини, както каза и господин председателя. Този въпрос трябва да присъства в дебатите. Въпроса за ратификацията на договорите зависи от вашите колеги в 8-те държави, които все още не са го ратифицирали. За това ви молим вие да ни помогнете. Вие не можете да влагате 40% в бюджета на една организация, без да държите този договор да влезе в сила. Изминаха вече 20 години, надявам се да не чакаме още 20 години. Преди две седмици, преди 10 дни се срещнах с президента Натаняко, с други лидери, говорихме за договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Срещата ни продължи 40 е, е, минути. Разгледахме доста въпроси на регионалната сигурност е, и какви са стремежите на Израел в международен план. Министър-председателен Натаняхо ще посети Африка. Той ще посети не само Източна Африка, но по-късно и Западна Африка. Едно от нещата, които обсъдихме, е как е, в е, тези усилия бихме могли да спечелим е, симпатия за това какво може да направи Израел с тези развиващи се държави, за да се засили сътрудничеството с тях през следващите 50 години, както каза и господин Натаняко. Нищо няма да бъде загубено, ако се ратифицира договора по-скоро ще се спечели много от гледна точка на доверието в регионален план при решаването на проблема с Палестина, създаването на две държави, каквато е волята на международната общност. Когато се разрешат международни проблеми, те имат отражение и върху някои регионални аспекти, както и върху а, такъв договор, какъвто е договор за всеобхватна забрана на ядрените опити. Вие чрез вашата финансова покрепа доведохте до създаване а, на една система за проверки в международен план. Това беше отчетено и от а, господин Кери. Договорът а, все още не е в сила. Е, Северна Корея е проблем също, както каза и госпожа Могерини. Аз съм, е, се чувствам е, безсилен, защото когато се работи с Северна Корея, не се свързва въпроса с ратификацията, подписането по-скоро от тази страна на Двзяло. Някои от резолюциите, дори в съвета на сигурност на ООН 2217, например, там не се споменава този въпрос за Корейския полуостров. Това е въпрос, по който можем да работим заедно. Европейците могат да окажат конструктивен натиск, за да се гледа на този въпрос сериозно, тъй като става дума за вашите пари, за вашия бюджет и вие трябва да направите така, че този въпрос да остане релевантен и в дневния ред на държавите, които все още не са направили необходимото. Бих искал да спре до тук, за да имате възможност да зададете въпроси. Ние говорихме за международна система за мониторинг. Технически ние сме готови, нуждаем се от вашата водеща лоре, за да, роля, за да преминем на следващия етап. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз ще се изкажа като представител на страната, която е седалище на организацията по Двзяло, Виена е седалището на тази организация. Ядрените опити тровят околната среда, както и политическия климат. Те създават недоверие, изолация, страх. Правителствата изразходват огромни суми, за да изграждат и тестват тези ядрени арсенали. Но а, трябва да имаме предвид, че който е посещавал Нагазаки и Хирошима се връща променен. И е жалко, че този договор все още не е влязал в сила в толкова много държави. От нас зависи, въпреки че не е изцяло само от нас, да информираме по този въпрос. Освен това, трябва да имаме, предвид, че на научните доказателства също показват колко е важно да се реши този въпрос. Когато бяха извършили когато в Фукушима имаше проблем с атомната централа, се мобилизира международната общност, за да подкрепи а, Япония. Видяхме, че последва и цунами. Тези страни, които все още не са подписали или ратифицирали договори, не изпълняват своите международни ангажименти. Затова искам да предложа да се проведе е, дебат е, по този въпрос в пленарна зала по повод 20-та годишнина на договора, за да окажем силна подкрепа за работата, която се осъществява от организацията по договора. Äh, Entschuldigung, die Übersetzung. Извинявайте, исках да изчакам превода, исках да го чуя до края. Имам един въпрос. Как може да се определят търговските отношения, където няма специална клауза? Мисля тук за Индия, Пакистан, Египет и Израел. при тези страни не може да се започне с договор преди това. Трябва да се направи, пред, да се предприемат предварителни мерки. Вие помните последната конференция, която бе организирана по повод на неразпространението на атомните оръжия. И така, въпросът ми е, не може ли да се задействат специалните клаузи за неразпространение в търговските договори? You, Благодаря, господин председател. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости. Аз бях избран за член на Европейския парламент, но преди това бях и в групата на кметове за мир. За това съм запознат с тази дейност. Посетил съм и двата града в Япония и Действително е плашещо колко разрушителни могат да бъдат тези оръжия. Съжалявам, че доста страни не са подписали или ратифицирали договора. Какво повече бихме могли да направим ние, като Европейски парламент, за да ви помогнем? Запознат съм с индийския региона, където се намират Индия, Пакистан и там би могло да се направи много, но съм обезпокоен и това, което се случва в Близкия изток. Бихме искали този регион да стане безядрена зона. Имаме споразумение с Иран, но стои открит въпроса за Израел. Мнозина считат, че Израел може би има до около 100 ядрени атомни бомби. Какво можем да направим от наша страна, според вас? Yes, shortly, uh, on... Госпожа Могерини, как можем да използваме инструментите, включително търговските ни споразумения за оказване на натиска? Осемте държави, включени в анекс 2, Воден е сериозен дебат по тези въпроси. Става дума за САЩ, Китай, Египет, Израел и Иран. По всеки от тях, почти по всички тях, ние имаме някои инструменти за оказване на натиск, но е въпрос на политически избор, каква степен да се прилагат за тази цел. Аз съм готова да навлеза в такива разговори не само те търговски измерения, но и геополитическите измерения да си имат предвид това отношение. Така или иначе съм готова да водим такъв дебат с парламента, включително в пленарна зала. Дори ако трябва да кажа, че вчера вечерта е, имаше по-малко депутати в пленарна зала, отколкото има сега тук в тази зала. Разбира се, аз с голямо удоволствие работя в парламентарните комисии, защото в този формат разговорите вървят много по-добре. Искам да подчертая нещо, което беше казано преди малко. Защо е важна тази дейност? Защо Европейския съюз подкрепя, включително организа... финансово, организацията по договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Това е важно в по-общата ни програма. От една страна имам предвид неразпространението на ядрено оръжие, сигурността, разоръжаването изобщо. Това е важно за политиката на сигурност и отбрана на Съюза. Това е част и от по-широката ни програма за изграждане на сътрудничещи си регионални системи в света, както се прави в Европа, въпреки че все още не сме го постигнали изцяло. Считаме, че това може да е един от елементите, който би улесни по-доброто разбирателство и един подход към засилено сътрудничество включително, както споменахте, за Индия и Пакистан и в Близкия изток. Аз считам, че работата, която вършите вие и ние с ваша подкрепа е важна, но има доста по-широки политически измерения, които също са от ключова важност. Доктор Зербо. Благодаря, господин председател. Госпожа Могарини се спря на търковията. Аз по-скоро ще говоря за конструктивния натиск. Моята страна е Буркина Фасо и за това мога да отстъпя малко назад и да видим по какъв начин може да се оказва конструктивен натиск. Когато говоря за страни, за страни като Ангола, председателят спомена, че Ангола е една от последните държави, която ратифицира взял. Когато говорим с тях, например, когато те искат да имат непостоянно място в съвета за сигурност на ООН, можем да окажем конструктивен натиск. Ратифицирали сте взяло Подписали ли сте допълнителния протокол? Ако не сте го направили, го направете. Това е конструктивен натиск, който помогна на страни като Ангола и на много от развиващите се страни да се а, присъединят към международните форуми. Но има и други а, страни, където е по-трудно да се оказва такъв натиск, но това трябва да го правим. Въпросът, който се обсъжда сега, присъединяването на Индия към групата на ядрените доставчици. Нашата организация не е пряко ангажирана, но защо да не се повдигне въпросът и за да взяло при тези разговори когато се водят разговори с Индия, с Пакистан, които искат да се присъединят към групата на ядрените доставчици. Особено когато идва от такива форуми, като институциите на Европейския съюз, това би ни помогнало много. Какво какво прави един рибар. Той стои, докато рибата се бори да се откачи от куката, но после той се ползва плодовете. И така, ако трябва да наложим конструктивен натиск, за да се стигне до ратификацията над взяло, защо да не го направим? Трябва Египет, Израел, Иран биха могли да участват в съвместни ратификации, както каза госпожа а, Могерини казва, че не е възможно. Всъщност нищо не е невъзможно. По време на разговорите Е3 плюс 3, преговорите за Иран, постигнахте нещо. Госпожа Могарини, вие го казахте, ние трябва да продължим да работим. На вашия въпрос какво може да направите? това, което може да направите за взяло, можете да направите същото, каквото направихте по отношение на а, сключването на споразумението с а, Иран. Ние искаме да постигнем сериозен резултат и да сме щастливи от постигнатия резултат. Но вече 20 години изминаха и трудната реалност е, не можем да инвестираме толкова дълго и толкова много в такъв важен въпрос, като договор за всеобхватна забрана на ядрените опити, да го оставим а, така, без да влезе в, а, в сила. Защото се усеща известна умора от договори. И така, може да проведете този дебат. Радвам се, че някои споменаха възможността този въпрос да бъде разискван в пленарна зала, въпреки че госпожа Мегарини каза, че в пленарна зала понякога има по-малко депутати, отколкото на заседанията на комисиите, но все пак ще има по-голяма чуваемост сред международната общност. Ще стане ясно, че Европейския съюз обръща сериозно внимание на този договор. Този въпрос трябва да остане на вниманието ни и аз искам да ви благодаря за това, което вие направихте, за възможността, която ни дадохте днес, за поканата към мен и върховния представител да обсъдим този въпрос, която понякога се забравя дори от онези, които а, допринасят финансово за нея. Искам да добавя още нещо, което може да направите. Може да използвате формата а, в НАТО сигур... конференцията за сигурност в Любляна, например, на която бях поканен и там говорих за взял. Аз не бях чувал нищо особено за този договор. Въпросът за взяло може също да залегне в някои от резолюциите на НАТО и за това може да настоявате вие. Ако настоявате да се включи този въпрос в някои резолюции, ако окажете конструктивен натиск на оставащите държави, ние имаме обща цел да влезе този договор в сила, но е важно и какъв път ще изминем. Ние вече изминахме много дълъг път и имаме възможност да го постигнем. ще се радваме да изминем и останалата част от пътя, за да стигнем до влизането в сила на договора. Благодаря ви. Ще ви окажем подкрепа, ако имате нужда от подкрепа. Ще го обсъдим и с колегите в националните парламенти. Искаме отново това да се върне в дневния ред. Всичко най-хубаво. Имам още една точка. Моля, не напускайте залата. Уважаеми дами и господа, имаме още една точка. Казах и преди малко. Съпрузите Юнос от Азербайджан са при нас, както и тяхната смела дъщеря. Тя винаги ни казваше, че трябва да правим повече, отколкото правим, обаче накрая усилията се увенчаха с успех. Така правят децата, когато става дума за родителите. Искам да помоля да ни разкажат за ситуацията в тяхната страна и в 10 часа може да продължим с останалите си задачи. So. Nun beginnen wir. Vielleicht sollten wir dann mit Herrn Yunus beginnen. И нека започнем, може би да, запр... да започнем най-напред с господин Юнус. Two ladies together, no chance. Две дами имаме и те си говорят So, Mrs. Yunus has the floor. Давам думата на госпожа Юнус. Thank you very much. It's very difficult. Много благодаря. Много е трудно човек да вземе думата, излизайки от затвора. извинявайте, чувствам се много развълнувана. <laughs> <laughs> но you cannot imagine the prison. Не може да си представите положението в затвора в Азербайджан. Първо искам да ви благодаря. Говорих с госпожа Могерини току-що. Отново благодаря за голямата подкрепа, която ни оказахте. На мен, на съпруга ми и на всички приятели и колеги, които са хвърлени в затвора след големите репресии в Азербайджан. Благодаря на председателя Шулц, на господин Брок, госпожа Луначек, Кати Пири. Благодаря ви. Без вашата подкрепа въобще нямаше да бъдем освободени и нямаше да можем да се върнем при семействата си по време на процеса въобще не вярвах, че е възможно да стигна до свобода някога. Искам да кажа няколко думи за случващото се в Азербайджан сега. Смятам, че в Европа вие не разбирате всъщност какви държави има в Южен Кавказ. Започнахме правозащитната си дайност по съветско време. в Съветския съюз, да, той беше затвор с много информация, тъй като имаше много нации в Съветския съюз, докато в Азербайджан мога да сравня Азербайджан с един малък затвор, който е монокултурен. Азербайджан е част от съвета на Европа, ОИСР, част от източното партньорство, политиката за съседство. И някой от колегите ви каза, че е много трудно, невъзможно да се сравнат с Съветския съюз и Азербайджан. Аз не говорех за времето на Сталин, говорех за времето на Горбачов и Брежнев, но се връщаме към Сталин сега. Съпругът ми е арестуван десетки пъти само, дори през 96-та година. Той и неговите приятели се опитаха да създадат една альтернативна организация на Ленинския комсомол. Но разследването в Съветския съюз каза, че не може преди годишната от Октомврийската революция да се хвърлят в затвора млади хора. Не го биха, не го хвърлиха в затвора, имаше само разследване и това е. Докато сега, като го арестуваха през 2014 година, тя остана на същото място, Национална сигурност, Агенция национална сигурност на Азербайджан. Те повдигнаха, отвориха досиетата от 96-та година и му казаха, ти си наш враг, още от 96-та година him and touch, and he has now problem with health because he was touch. Той бе изтезаван, бе бит в съвременен Азербайджан на възраст над 60 години. Нашият институт за мир и демокрация бе създаден през 1994 година, неправителствена организация в Азербайджан. Продължихме правозащитната си дейност. Една от основните ни задачи бе да направим списък от с политически затворници, преди да станем държавата ми, е, чест на съвета на Европа, имахме 760 имена в този списък. Искахме Азербайджан и Грузия да бъдат заедно членове на съвета на Европа и ни казаха, че ще има специален докладчик на съвета на Европа за положението с политическите затворници. Един бългиец стана специален докладчик на Асамблеята за политическите затворници. Той направи чудесна резолюция. 760 човека бяха освободени за две години. Само 17 човека от този първоначален е, списък са в затвора. 2010 година Имаше нов докладчик от а, асамблеята Кристофър Штрасер, специален докладчик за състоянието на политически затвори с Азербайджан. Списъкът нарасва. 300 души вече са в него. Той не получи виза да посети Баку. Съветът на Европа нищо не може да направи. Специалният пратеник не получи виза. Работим с службата на господин Штрасер в тясно сътрудничество. Подаваме всички документи за всяко едно дело и случай с политически затворник. През 2013 година януарската сесия, когато протече дискусията, резолюцията за политическите затворници не получи достатъчно гласове. Членовете на парламентарната асамблея на съвета на Европа не гласуваха за такава резолюция. Така че може да се каже, че депутатите в тази парламентарна асамблея дадаха зелена светлина на ужасяващите репресии през януари. Беше това. И репресиите започнаха през февруари. Ръководителя на опозицията и други бяха, гласува... бяха арестувани през февруари. Репресията започна. От май до ноември 2014 година Азербайджан бе председател на една от комисиите в съвета на Европа и точно в тези 4 месеца всички бяхме хвърлени в, затв... в затвора. Преди имахме силни опозиционни партии. През тези 6 месеца бяха арестувани всички правозащитници, журналисти, един от, някои от хората казват, ти си виновна, ти трябва да го разбираш, това имаш такъв голям опит, трябва да знаеш, че ще те арестуват. Напусни страната, защо стоиш тук? Дъщеря ти е в Холандия. Нашия институт бе много популярен в Азербайджан. Много писма получих на който пише Баку Лела Юнус. Дори няма адрес, улица, номер на улицата и тези писма ги получавам. Хората имат нужда от нашата подкрепа. Трябва да кажа, че не само гражданските активисти са подложени на натиск. Дори обикновените хора не се радват на свобода. 2008 година в нашия институт дойде едно семейство от северните провинции на Азербайджан. Две сестри. Това семейство от е, две малки сестрички са били отвлечени на 7 и на 14 годишна възраст. Имаме доказателства, че ръководителя на полицията, директора на полицията в този район и неговия заместник са организирали отвличания на момичета в продължение на 5 години и са ги продавали подадахме тази информация. Този, който ги е отвлякал, бе арестуван и се оказа по време на делото, че полицията организира трафика в тази част на Азербайджан. Тези хора бяха хвърлени в затвора, докато някои от полицаите останаха на постовете си и продължават с трафика. Държавният департамент е публикувал информация за трафика. Азербайджан прие един общ план за борба срещу трафика. Кой го ръководи? Заместник министра на МВР. И когато подадохме всички документи, че няма трафик без политическа шапка от МВР, самите те започнаха, т.е. Е, извинете, МВР започна дело срещу мен. Казаха, че уронвам престижа на полицията. Казаха ми, много си глупава, дъщеря ти ще е следващата жертва на трафик и затова дъщеря ми е вече е в Нидерландия от 2009 но продължаваме работата си. 2011 година група граждани дойде в офиса ни и каза, че им разрушават къщите. Има конституционно право за лична собственост, но през 11-та година над 60 000 жители на Баку са били извадени от домовете си и домовете им са били срутени защото са решили да строят парк в центъра на Баку. 10 август 2011 година дадох интервю, интервюто ми бе публикувано, бе за нарушаване правото на частна собственост. Бе публикувано в Нью Йорк Таймс. На 11 август булдозерите бутнаха нашата къща, която беше и офис на института. Без никакво предупреждение стана това. Всичко бе там. Архивите, библиотеката. Съда взе решение да ни изплати средства за това, но в крайна сметка пари не получихме. Това се опитвам да обясня, че обикновения гражданин в Азербайджан няма възможност да защити семейството си, децата си, къщата си. И в резултат Насилието поражда насилие. Живеем в страна, където 20% от населението са арменци, а другите са от семейството на Алиев. Ние сме като в средновековието. Едно семейство, цялата страна е разделена между семейства, между олигарси и министри. Вчера имах среща с вашите колеги. на известен напредък, се каза, ще продължи. Активисти от гражданското общество ще бъдат освободени, се каза. Добре, ние може да сме освободени, но се хвърлят затвора нови хора. Списъкът за политически затворници сега има 148 човека. Какво можем да направим в такава ситуация? Много е важно да се дава истинската информация за положението в страната ни. Human Rights Watch, други организации подават информация за жертвите на репресията. Трябва обаче да се обърне повече внимание на опозицията и правозащитниците но има много мирни граждани в затвора. Те са в затвора, само защото са критикували Алиев. Има разлика между това един правозащитник да го прави един обикновен гражданин. Мусулмански Азербайджан, Алиев, тук в Европа, в Страсбург, в САЩ, казва, че гарантира стабилност в страната и пази района ни от ислямския тероризъм. А точно обратното. Той арестува, изтезава, убива граждански активисти. Има радикализация на мирни граждани в страната. Направихме едно проучване за различните ислямски групи. Моят съпруг публикува много книги по въпроса. Много е опасно, когато се прави репресия върху мирни граждани в а, нашия регион. Много добре си изпомням, след разпадането на Съветския съюз, говорих за ужасното положение в Азербайджан и тогава европейци ми казваха, имате нужда от преходен период. Вземете Египет и Мубарак за пример. Асад вземете за пример. Сирия. Те се подобряват, стъпка по стъпка, към демокрация върват, има еволюция. И Азербайджан ще тръгне по същия път. И днес, наистина ли ще последваме Асад? Не искам от в Азербайджан да сме новата Сирия. Обаче не забравяйте, следващата революция ще бъде в бившите съветски мусулмански държави – Азербайджан, Киргистан, Узбекистан. Кои бяха камикадзетата в Истанбул на 8 юни? Чеченци, киргизци и узбеци. Насилието поражда насилие. Такъв диктатор като Алиев не ти дава възможност мирно да изразяваш опозицията си. Гражданското общество също. Няма как да се промени по мирен начин положението. Европа има голям проблем с мигрантите сега от арабския свят. Ако няма реакция, ако не се даде възможност за мирна еволюция в Азербайджан или в бившите мусулмански държави на Съветски съюз, ще имате нови мигранти от нашите страни. И накрая, много ви благодаря за времето, благодаря ви за подкрепата. Много е важно Европа да подкрепи всички политически затворници, да не ги дели по националност или по религия. Евреи, мусулмани, християни, всички трябва да бъдат разглеждани заедно и те трябва да бъдат в един списък на политическите затворници. Сега за Карабах. Защо няма мир там? Тук се крие голямата роля на Русия. Тя използва ту Армения, ту Азербайджан. Но трябва да има добра воля за мирно решение. Всеки диктатор има нужда от враг и то чужд враг. И вътрешен враг, и чужд враг. В Азербайджан хората искат мир, но искат основно храна. След революцията на четирите дне продължих да се говори за това, че Нагорни Карабах трябва да бъде върнат след 4-дневната война. Международната общност поиска демократизация, освобождаване, но след е, тази 4-дневна война се поиска примирие. Кой спечели? Алиев спечели тази 4-дневна война. През 2010 година създадахме в Азербайджан един вебсайт общ за азербайджанци и арменци. Това беше единствената възможност за публичен диалог. Много млади хора започнаха да говорят помежду си. А последните бяха арменски шпиони. Знаете ли как расте новото поколение при нас? В Армения, когато говориш с младите, те биват учени, че турците и азерите са техни врагове. В учебниците в училище пише, че арменците са виновни за всичко. Това го пише в азербайджанските учебници за малки деца. Този конфликт ще бъде вечен и хората, които се опитват да постигнат мирно решение, биват хвърляни в затвора като арменски шпиони. Трябва да действаме заедно, да журналисти, правозащитници, политаци, политици, а, де, депутати от Европейския парламент, християни, евреи, да бъдем заедно и да се изправим срещу деспотизма, тероризма и войната, за мир и демокрация, за общата ни свобода. Благодаря. Благодаря, госпожо Юнус. Господин Юнус, дъщерята на семейство Юнус. Ние няма да загубим от поглед човешките права в Азербайджан, ситуацията в Азербайджан и ще се опитаме по разумен начин да постигнем нещо даже и нещата, които споменахте, отношенията между Азербайджан и Армения, знаем, че тук трябва да играем по, по решаваща роля като Европейски съюз. Ситуацията за никого не е печеливша. Нито за Армения, нито за Азербайджан. Така че трябва да намерим компромис, защото това ще е само в интерес на хората от региона. Аз самият съм от страна, която бе разделена. Зная какво значи това за хората, за семействата, когато те са разделени. Понякога се чувствам, че тази четиридневна война този, който а, изгаси пожара, всъщност го запали. Имам предвид Русия. Благодаря. Отново може да сте сигурни, че нашите врати са отворени и ще работим с вас и в бъдеще. Вие сега сте жители на Европейския съюз и за това благодаря на холандските власти. Благодаря им за той, че така бързо и небюрократично действаха. Реагираха на вашата молба за обежище. Нещата не винаги са се случва така бързо. И за това смятам, че ще може да работим заедно. Жива, желая ви всичко хубаво за бъдещия живот и се надявам, че в една по-добра ситуация във вашата страна ще може да се върнете обратно в нея. Надявам се вашата сигурност и свобода да е гарантирана. Благодаря.